Good morning, dear colleagues. Доброто, скъпи колеги. Съжалявам за закъснението. Не очаквах да се наложи да замествам госпожа Валея, но нека да започнем. Първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред. Ако няма искане, а всъщност имаше искане за размяна на на мястото на точка 8, насърчаване на използването на енергийните възобновяеми източници на господин Екхалт и, и точка 9 на госпожа Гръстет относно проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии. Беше прията, ако няма възражение и със съгласство на двамата докладчици проекто на дневен ред се променя с, се приема, извинете, с тази една промяна. Не виждам възражения, в такъв случай приемаме дневния ред. За ваше сведение, преводът на днешното заседание, както винаги, а именно има превод на 20 езици, с изключение на естонски, латвийски, малтийски и ирландски. Както винаги, всичките документи са на разположение в електронен вид в приложението и митинг. И както винаги, заседанието ни се излучва в интернет. Точка трета. Препоръки от заседанието координаторите провели се на 21 юни 2017 година. Препоръките на координаторите бяха изпратени по електронен път. Ако няма възражения, ги приемаме. Се смятат за прияти. Има ли някакви възражения? Не. В такъв случай приемаме препоръките на координаторите. Точка четвърта. Приемане на протоколите от заседанието от 24 и 25 април. Ако няма възражения до края на заседанието, протоколите ще се смятат за приети. Продължаваме с точка 6. Точка 5 ще я представи госпожа председателката ни в момента, в който се присъедини към нас. И така продължаваме с точка 6 от дневния ред. Докладът на Фария международно управление на океаните, е дневен ред за бъдещето на нашите океани в контекста на целите за устойчиво развитие. Давам думата на нашият докладчик Жозе Инасио Фария. Благодаря ви, господин председател. Най-напред, добър ден на всички. Бих искал да приветствам с добре дошли гостите ни, а именно господин Сименс от, комитета, от Економически и социален комитет. Добро дошъл сред нас. Аз съм докладчик по тази тема. Доста дълго е заглавието. Става дума за управлението на океаните в рамките на програмата за устойчиво развитие на ООН. Най-напред бих искал да благодаря на Комисията по транспорта за такъв становище на госпожа Модер Айгея. Приветствам с добре и господин Самос, като вече казах, докладчик в Европейски комически и социален комитет. Той сподели с нас своята гледна точка по темата т.е. за международното управление на океаните, Важно е да се вземе предвид ролята на Европейския съюз и приносът на съюза към международното управление на океаните в контекст на програмата точно развитие на ООН. Призвава се Европейския съюз да си играе ръководна роля в засилването и укрепването на международното управление на океаните като част от съгласуваните усилия, които се полагат на международно равнище. Програмата за точно развитие до 2030 година се определя устойчивото управление на океаните като една от 17-те цели за устойчиво развитие или по-точно цел номер 14. Международните органи и институции са наясно с нуждата от устойчиво управление на океаните и нуждата от запазване на разнообразието на морските екосистеми. Това е ключово значение за изпълняване целите на програмата сточево развитие до 2030 година. Океаните и моретата са от съществено значение за благосостоянието на хората и нашето економическо развитие като става дума за екосистеми от значение за цялата планета. Самото естество на моретата и океаните изисква сътрудничество от правителствата на всички държави по света, за да можем да управляваме тези ресурси по устойчив начин. Сблъскваме се обаче с сериозни проблеми, които отразяват а, състоянието на океаните. Океаните са поставени под заплаха от невъзвратими вреди, предизвикани от измененията в климата, те вече, статите от изменението в климата вече се забелязват в по-голямата част от нашите морета и с първи път ясно се прави връзка между измененията в климата и морето. Това е историческо постижение и си заслужава да го отбележим. Докладът също така, докладът ми е структуриран около редица ключови елементи. На първо място подобряване на международната рамка за управление на океаните, на второ място намаляване на натиска върху океаните и моретата и създаване на условия за устойчива синя економика. И на трето място действие относно увеличаването на корабните емисии от морския транспорт. И четвъртата част е посветена на укрепването на международните океански изследвания и данни. Моите океаните страдат от предизвиканите от човека емисият въглероден диоксид, предизвикани най-вече от морският транспорт. Трябва да сме наясно и с морските отпадъци. Отпадъците в морето са проблема, засягащ целият свят. Имаме нужда от новаторски решения, за това трябва да увеличим и познанията си за моретата. Трябва също така да подобрим представата си за това как може да се каже на устойчива морска економика, тъй е наречената синя економика. И част от цялостният ни подход а, е, е да се опитаме да подобрим цялостното положение и цялостното състояние на моретата до 2300 година. Припомня ви инициативата на Европейската комисия за борба с а, пластмасата. Много голяма част от а, отпадъците в морето са всъщност пластмасови. Важно е да се полагат и сътрудничество на регионално равнище, т.е. да се изграждат партньорства с основните заинтересовани страни, като част от цялостната ни визия за това как може да постигнем по-добра международна рамка за устойчиво управление на моретата. Струва се, че партньорствата наистина са много важни по отношение на океаните и моретата. Само така може да постигнем истинска истинско интегрирано международно управление. Благодаря всички колеги, допринесли за изготвянето на текста. Благодаря също така и на комисията ЕНВИ, на служителите на нашата комисия и секретарията. Очаквам с нетърпение вашите коментари и е, въпроси, които сигурно ще принесат за подобряване на качеството на доклада. Thank you. Благодаря ви сега давам думата на докладчиците в сянка. Започваме с господин Въркен от Социалистите демократите. Благодаря, господин председателю. Уважаеми колеги, драги колега Фария, благодаря за този проект доклад, който приветствам в немалка част, особено съобщението на комисията особено съобщението на комисията за спасяването на океаните. Но трябва да направим още нещо. През октомври Европа ще бъде домакин на на остров Малта на Международната конференция за океаните. Е, и нека цитирам това, което е казано, че човешката дейност съсипва океаните в голяма степен, което води до сериозни последствия за всички. Необходима е нова визия, заедно с сериозни конкретни ангажименти. Напълно съм съгласен. Нуждаем се от нова визия и сериозен задължителен план за действия За мен това означава по-добро съгласувано международно управление на океаните, както местно казва комисията. Другите два приоритета са също са много важни. Международни, международната океан, океанология и по-малко замърсяване. Но в доклада не е отразена на същността на екологичните проблеми. Трябва по-сериозно съсредоточаване, ако ние като Европейски съюз искаме да играем в бъдеще водеща роля. По-конкретно защита на моретите, моретата. И съвсем конкретно за това искам да направя предложение в четири области. Първо, трябва по-добре да регулираме замърсяването от корабоплаването в е, Хамбург, е, е, в моя роден край. И, и сега имаме по-сериозно замърсяване с въглероден окис от корабите, отколкото от сухопътния транспорт през 2020 година корабите ще се наредят преди автомобилите по замърсяване. Лошото е, че не можем да вземем мерки, защото в противен случай ще се накърни конкуренцията. За това тук са необходими европейски правила. Е, според мен трябва да задължим корабите, които са на пристан в пристанището, да ползват енергоисточници от брега. Е, има възможност това да се направи за водата, защо не за електричеството. След това преоборудване на съществуващия флот. Това е технически възможно и предвид огромните опасности за здравето от въглеродния окис, това е насъщно необходимо. Независимо дали говорим за въглероден окис или за сяра, ние трябва да създадем международни равни шансове. Не виждам защо след 2020 година в Средиземно море да въжат различни разпоредби, отколкото на север. Нуждаем се от повече изследвания и по-конкретни данни за състоянието на водата и въздуха. И освен това, трябва да засилим отговорността и ам, правото, задължението за, доклад, за докладване на Международната морска организация. Е, специално до сега много се бавим за замърсяването с газ. И най-вече трябва да бъде ясно кои са представителите на държавите членки в Международната морска организация. Чии интереси представлявате? И освен това, НПО също трябва да, да докладват. След това синия растеж, така наречен, той е изключително важен чудесно, но не за сметка на екологията. За това е, ще подкрепя казаното от ЕКОСОК, там където има твърде високи рискове е, при ползването на природни ресурси. Те, то нека защитата на природните ресурси има примат пред е, техническото им ползване. Т.е. ако не можем да обезпечим екологичния характер на някои дейности, е по-добре да се окажем. И освен това, както е се иска в доклада, ограничаване на дейностите в Арктика. Освен това, трябва да се даде възможност за по-добро използване на морските електроцентрали. И накрая е, моретата се превръщат, океаните се превръщат в а, е, сметището на света. Какво ли не попада там? От пластмасови турбички до пластмасови остатъци от всякакви препарати. За това се нуждаем от ефективна защита на моретата с помощ на всички политически области в дългосрочен план трябва да заместим пластмасовите изделия да, и да намалим използването на химични вещества и пестициди в света Имам пример в собствената си родина, плечините по брега на Германия вече страдат от това. В заключение, докладът е с вярна ориентация. Има какво да се желая, но можем да постигнем добър резултат. For... Благодаря ви. Давам думата на докладчика в е, сянка, на останалите докладчици в сянка. За първи докладчик в сянка не определих е, ограничение времето за изказване. Трябва да приложа същия принцип е, и към останалите, но все пак ви моля да се придържаме към е, графика за, на работа на нашата комисия и да се ограничи, доколкото е възможно в изказванията си. Думата има госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Аз на първо място искам да благодаря на колегата Фария за този толкова важен доклад. Също мисля така. Съгласна съм с много отказаното в доклада, както и от преждеговорившия колега е, логично и е хубаво, че в тази така да я е нарека на юбилейна година на интегралната политика за моретата разглеждаме доклада за управление на океаните. Интегралната морска политика, прията преди 10 години, казва, че трябва да се развива потенциала на морето, но внимателно, екологично, устойчиво всичко да бъде балансирано и принципно всички действащи лица да, бъдат, да се съберат около една маса. Нещо, което е доразвито от една страна с синия растеж, защото знаем, че океаните са много важни за бъдещето на нашата планета населението се разраства и океаните са важен източник на ресурси, не само заради климата. Ресурси, синя биотехнология, енергетика и така нататък. Всичко това е свързано с океаните. А за да ги ползваме, трябва те да са здрави, което не е така. Затова трябва да излекуваме океаните, за да можем да ги използваме дългосрочно. И тук трябва разумно да чуем мнението на учените, за да не преобърнем цялата система използват. Е, ние е, имаме в комисията Тран, е, например, морския правилник, а трябва да наложим международни стандарти. Въпросът е какво да направим на международно ниво. Европа има добра позиция по отношение на морската политика, но трябва да продължим. Ако искаме устойчива защита на морето, можем да го постигнем само само в международен мащаб. САЩ за добро или за зло отпадат. Европа може да поеме водеща роля. И е, е, ОИСР, МЕМЕ, ООН играят важна роля в началото на юли в Нью Йорк ще има среща посветена на океаните през октомври в Малта и стратегията за пластмасовите изделия на Европейския съюз е много важна. За пластмасите ние имаме определени цели, дано успеем вчера видях в Гардиан една статия, че всяка минута в света се купуват 1 милион пластмасови бутилки. Не само тук, в Азия, заради състоянието на водата, пък и някакси е шик. Това е западно, ерго е модерно. 7% от тези а, пластмасови бутилки отиват а, за рециклиране. И това изисква 7, 75% по-малко енергия са от седемте големи световни вериги, само 6,6 се използват по реци... подлежащи на рециклиране, рециклиране на бутилки. Кока-кола не вдига шум много по този въпрос, но заявява, че и те ще работят тази посока. Не, много но е първа стъпка. Едно трябва да решим. 80% от пластмасата в морето попада от сушата. Е, поведението на домакинства да трябва да се предвиди. Е, сега ще е свършен, но това е решаващ проблем. Има от Г7 една изложба, която се подготва имаме между работна група по моретата и ще се опитам до година да изло... направим тази експониция в парламента, за да се информираме. И накрая науката. Много е важно за Хоризонт 2020 трябва да имаме и мисия Океани, за да подчертаем важността на изследването на океаните. Да не се говори само за дълбокоморските изследвания. Благодаря. Господин Омарже от ГУЕ. Уважаеми господин председател, благодаря ви, че ми давате думата. Аз също бих искал да поздравя докладчика за отличният му работа. Както знаете, Моят избирателен регион е най-големият по мащаб в Европейския съюз, но също така и най-морският регион, най-морският избирателен район в Европейския съюз. да обхваща всички океани, включително и в Френска Антарктика и обхваща близо 11 милиона квадратни километра от а, зони за изключителна а, търговия и, и тази този огромен избирателен район на подморски територии дава на Европейския съюз легитимността и авторитета да взема участие в толкова важният дебат за управлението на океаните в качеството ми на представител на най-отдалечените отвъд морски територии в Тихоокеанският и Карибски регион, но също така и в качеството ми на и човек идващ от държава, която е била колония, съм наясно до каква степен моретата и океаните бяха една от основните причини за завладяването на тези територии на първо място. Даваме си сметка също така колко важно е проучването на океанските дълбини и морските дълбини. И това развитие за населението на нашите региони представляват много сериозни престъпления, защото знаем, че колониалните рефлекси на Стария свят все още са на лице, когато има възможност за заграбване на нови богатства. Или казвам с други думи, за нас международното управление на океаните е въпрос от първостепенно значение – също така е много важен въпрос и за цялото човечество. Знаете колко важна роля играят океаните като движеща сила за регулирането на климата и температурата на планетата. Днес особено проблематично е съчетаването на няколко фактора, които сериозно вредят на водещата роля, която играят океаните. Припомнихте ни кои са тези фактори, а именно демографията и сериозният демографски натиск, който е свързан с промените в демографската структура на обществото, измененията в климата и тъй нареченият син економически растеж и богатствата, които крият моретата и океаните. И имайки предвид всички тези елементи, трябва да се опитаме да предприемем действия. И бих искал да подчертая следното. По въпроса за биологичното разнообразие сме изправени пред шестата вълна на изчезване на видовете. В моретата по отношение на морските океаните, положението е почти толкова драматично. Научните доклади, ако са верни, твърдят, че до 2050 година, ако продължим с настоящите темпове на риболов, няма да остане нито една риба, нито едно мекотело или чекупчество за международният риболов. Ето защо е толкова важно международното управление и международната закрила. Затова е толкова важно началото, в началото на всички тези усилия е да създадем нужната правна рамка. А, към момента сме много-много далеч от създаването на истинско морско право и ми се струва, че това е основното предизвикателство, което стои пред нас. Знаем също така, че хищническите сили отново ще се ще бъдат освободени в дълбините на моретата, ако не наложим някакви правила, ако не наложим някаква правна рамка. И смятам, че Европейският съюз играе водеща роля в това отношение. Управлението на океаните е недостатъчно ефикасно и много разпокъсано. Всичко това е вярно, затова настоявам за подновяване на правната рамка. В сегашната правна рамка се основава на конвенцията от 1982 година, която трябва да бъде осъвременена, нуждаем се от повече съгласуваност и повече прозрачност. Като цяло подкрепяме доклада на колегата и разбира се ще внесем няколко изменения, за да, за да обогатим текста. Благодаря ви и аз ви благодаря. И стигаме до последният... С това, извинете, изчерпахме докладчиците в сянка. Извинете, попуснах госпожа Енгстрам. Имате думата. Те искат автомобилите на да докладчика в сянка на зелените. Приветстваме доклада от Международното управление на океаните. Наистина е много важна тема и доклада на госп... колегата Фария е добра стъпка и едно добро начало, но искаме да продължим да работим в тази насока. Положихме много усилия за намаляване на отпадъци, идващи от пластмасови изделия в Европейския съюз и приветствам новото предложение на Европейската комисия за забрана на най-лоновите турбички, които напълно трябва да се забранят, което е добра стъпка напред. Но това не е достатъчно. голяма част от пластмасовите отпадъци, които в момента се депонират в океаните, ще си останат там винаги. И за това очакваме от новата стратегия на Европейската комисия за пластмасовите изделия значително да принесе за пакета за кръговата економика и законодателното наследство, което ще остави настоящата комисия Юнкер. Тази стратегия би трябвало да има сериозни последици за бъдещето нашите океани. Затова се питам дали Европейската комисия възнамерява да разработи истински борси законодателни предложения за намаляване на депонирането на отпадъци от пластмасови изделия. Към момента предложението, което виждаме, далеч не ни удовлетворяват. Даваме си сметка, че комисията вече е започнала изготвянето на стратегията за, за пластмасовите изделия и още не е сигурна за това на какво равнище ще бъдат амбициите. И това е положението преди да сме е, преди да приключило още е, процеса на подготовка на предложението. Консул... Процесът на консултация на заинтересованите страни едва сега започна и въпросът е какво прави Европейската комисия, как може да текат консултации с заинтересованите страни при положение, че вече има идеи за това как ще изглежда стратегията. Друг сериозен проблем за нас е минната дейност на много голяма дълбочина. За нас това е много сериозен проблем за устойчивостта, противоречи на няколко от целите за устойчиво развитие на ООН. Затова се питам защо Европейската комисия насърчава този вид минна дейност в своята стратегия, както и в стратегията си за син економически растеж. В съобщението на Европейската комисия се твърди, Европейската комисия ще с насоки за извличането на природни ресурси в водите на Европейския съюз, за да помогнат държавите членки да защитават морската среда. Как обаче това се съчетава с нормите за опазване на околната среда, на морската, окол... морските екосистеми, като в момента на международно равнище. Минералните ресурси в е, океаните са общо благо на човечеството. Би следвало да породетелства човечеството като цяло, но ми се струва, че Европейската комисия се проваля при изпълнението на своите задължения според мен има много сериозни слабости в а, структурата на международните органи, които би трябвало да съблюдават за опазването на околната среда в моретата и океаните. Защо Европейската комисия не предвижда никакви действия за подобряване на международните органи за управление на океаните. И държа да кажа нещо в заключение, свързано с моята страна, Дани, с което не мога да кажа, че особено се гордея. Знам, че Дани направи всичко възможно, за да размие мерките по, в стратегията за отпадъците в морската среда, а на всичкото отгоре сега добавяте и нови разпоредби, свързани с селското стопанство в крайбрежните региони, въздействието му в, състоянието на океаните. Затова бих искала Европейската комисия да подходи много по-отворено и да съобщи какво правят държавите членки. Очевидно има проблеми в моята страна, в Дания, но продължава да се смята това за национален проблем. Проблемът обаче е европейски. И не може да продължаваме да се крием зад поверителността. Моля да използвате помощта, която може да ви предостави, вместо да оставяте правителството, включително и да правителството си прави каквото си иска. Uh, Благодаря и преди да дам думата на другите членове на комисията, приканвам докладчика от ЕКОСОК, господин Симонс, да се включи също в дискусията. Имате три минути на разположение. Благодаря, уважаеми господин председателю. Е, вече с се разбрахме с секретарията. Ще се побера в трите минути. И така. Ehm, vandaar dat ik het eh, kort kan houden. Eh, Известно ми е, че сте запознати с моя доклад, за това ще бъда много кратък в коментарите си. В разговорите с, с докладчика, преди да седнем да пишем текста, е, много бързо се разбрахме, че сме единомишленици е, и така. Сега ще продължа с съвместния документ, що се отнася до управлението на океаните. Имаме множество коментари. Eh, eh, Основен въпрос е, е колко спешно са необходими действия. Радвам се, че докладчика също говори с ясни срокове и изисквания към комисията. Смятам, че комисията и върховния представител трябва да се заемат с въпроса възможно най-бързо. Три неща искам да спомена, които не намерих в проекто доклада. И тук ще се позова на нашето собствено становище. И така, интересите на Европейския съюз и тук говорим за хоризонтален въпрос, въпрос, който засяга всички участници в този процес и ко които ще трябва да прилагат всички тези разпоредби. Аз също предлагам да се направи оценка по отрасли, защото в края на краищата ние правим подобни неща за сухопътния транспорт, защо не го сторим и за океаните. В документа на комисията и в вашия документ става дума за заетостта без да се обясни какви са точно изискванията относно професионални умения, подготовка, знания. Бих искал да припомня и да обърна внимание, че ние ще, се, ще насочим е, интереса си към този въпрос. Благодаря и за стрикното спазване на времето, а сега членовете на комисията, господин Дали. Много моля, е, съобразете се с регламента от 3 минути. Благодаря, господин председателю. Първо благодаря на докладчика за добрите отправни точки, които аз ще говоря за три неща заедно с докладчиците в Сянка е, от социалистите и демократите ще ги поставим под акцент. Особено емисиите. Емисиите от морските, морския транспорт. Споделям мнението на докладчика в Сянка, че ние трябва като ЕП да от настояваме пристанищата на Европейския съюз да предоставят електрозахранване на корабите, които са акустирали, така ще се намалят сериозно емисиите от корабно гориво, тъй като ще се използва електрозахранване от самите портове. По този въпрос също така ще представя изменения специално за електроенергията за корабите. Така ще се осигури много по-голяма чистота и много по-малко емисии от корабите в целия Европейски съюз. Второ, отпадъците в морето, защото въпроса продължава да стои на в момента се пада а, един тон от отпадъци и замърсяване на 3 тона риба. Това поне е тенденцията за следващите 10 години. Е, ще се спра и на този въпрос и последното, което искам да кажа е необходимостта да подчертаем изследовател, ролята на изследванията, особено смягчаването на климатичните промени и във връзка с Европейската космическа стратегия. Мисля, че ние като комисия трябва да помогнем в това отношение. Още повече, че космическите изследвания могат да помог, спомогнат за постигане на нашите цели в областта на климата и екологията. Ние също трябва да поискаме комисията да се наблюдават е, парникови, емисиите на парникови газове и въглероден двуокис на базата на системата Галилео. Благодаря. Господин Флоренц, има, да, имате две минути. Благодаря, господин председателю, благодаря на докладчика. Съгласен съм с много отказаното от вас, но е, искам да обърна внимание на казаното. Говорите сякаш ще първа започваме с европейското законодателство. 20 години вече има такова законодателство рибарство. И да, 80% от падъците в моретата идват от сушата. Е, аз питам къде са държавите членки. сега да смятаме, че създаваме нов документ и уреждаме всичко, е чиста иллюзия. Имам усещането, че мнозина се отдават на тази иллюзия. Нищо няма да се промени, ако не прилагаме от дома правила в Европа, правилата приети от години. А, вие говорите тук за нови цифри, като че ли това ще реши въпроса. Нищо няма да се промени, ако не се променят умовете на хората. И аз нямам а, никаква никакво желание да приемаме поредния екологичен документ, който не се при, при, не се приема. Господин заместник председател, вие сте млад, не е изхабен. На мое време аз поканих посланиците, които не а, спазваха нашите европейски права. И това доведе до един спор без а, край. Но така трябва и тук по изключение съм съгласна с, на, съгласен с нашата датска колежка трябва да бъдем по-категорични, но да не бъдем толкова смирени. Поставяме нови цели, смятаме, че сме уредили въпроса. Нищо не сме уредили. Председателят, благодаря. Ще ми се да бях толкова млад, колкото вие мислите, но нека продължим с дискусията. Госпожа Хайер Перек. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика. Съгласна съм, трябва да обърнем внимание на океаните, но що се отнася до замърсяването от земеделието. Искам да зная откъде са почерпени тези данни. в, че в момента замърсяването намалява. Не, не зная дали е така. Ние се нуждаем от факти и освен това устойчивото ползване на океаните, устойчивия риболов е, има нови риболовни техники, които се използват и е много важно, ако искаме да гарантираме правилно управление на рибарството, да подкрепяме новите технически средства – това да стане и с помощта на европейските фондове. Благодаря, тъй като няма повече желаещи да се изказват. Нека чуем господин Папа Константино от комисията. Благодаря много, господин председателстващ, уважаеми евродепутати, госпожи и господа. Първо, благодаря на докладчика господин Фария за проекто доклада. Благодаря на всички вас за конструктивните коментари. За първи път Европейската комисия и Върховния представител излизат с политическа декларация за океаните от този вид. Така че това е огромна стъпка напред. И тъй както докладчика и докладчиците в Сянка подкрепиха, подчертаха, предвид международното състояние на нещата, имаме много добри възможности да се утвърдим във водеща позиция при промяната на климата или програмата за целите за устойчиво развитие, програмата за управление на океанието е нашия ангажимент специално под цел за устойчиво развитие 14. Искам да припомня неодавнашната конференция на ООН в Нью Йорк по този въпрос. Европейската комисия и парламента участваха и господин Фария водеше вашата делегация. Тази конференция постави важна стъпка напред за опазването на океанието. Там Европейския съюз заяви ясни ангажименти. Нашата цел е да запазим е, набраната инерция и през октомври в Малта Европейския съюз ще бъде домакин на голяма европейска конференция, на голяма международна конференция за океаните. Настоящото съобщение задава ясни и конкретни цели в три приоритетни области. Първо, подобряване на международната рамка за управление на океаните – повече усилия за устойчиво прилагане на глобалните инструменти от ключово значение. И устойчиво след, мислим как да приложим а, международното споразумение за опазване на морските видове. След това по-малко човешки натиск върху океаните. Опитваме се да ограничим замърсяването от морския транспорт и да направим повече за биоразнообразието. И трета област повече евро, океанологични изследвания и данни. Ние предлагаме но да се ползват нови технологии, които разкриват нови възможности. В отговор на въпроса от господин Окен. Позволете да кажа, че стратегията за пластмасата ще бъде готова в края на тази година. И тази стратегия ще влезе в прегледа на директивата за управление на отпадъците и директивата за опаковките. А що се отнася до е, е, геоложките изкуп, изкупни работи в морета, това не е работа на Европейския съюз. Международната организация на минно дело в водна среда изготвя своя кодекс, който ние следим много внимателно. Още повече, комисията предлага редица проекти заедно с държавите членки, академичната общност и различни фундации по тези толкова деликатни въпроси. И един от ключовите проекти е проекта МИДАС. Основен въпрос за нас в тази сфера – е дейностите, свързани с океаните, независимо дали говорим за изследване, замърсяване, сигурност, климатични промени, са част от един общ подход Натискът върху океаните е, е един, общ и свързан. Затова трябва да действаме свързано. Успехът на нашите действия зависи от взаимоотношенията ни с международните партньори, защото това е глобално предизвикателство. Една от основните дейности в съобщението е партньорство в сферата на океаните с ключови страни. Благодарен съм, че докладчика и съдокладчиците го подчертаха. Уважаеми евродепутати, настоящото съобщение очертава нашата воля да, е- да нашето намерение да играем важна роля в доброто управление на океаните. Очакваме резултат в духа на приетите е, решения през април. Надяваме се, че Европейския парламент ще бъде наш надежден партньор в това голямо начинание. Благодаря много. Председателят, благодаря много. А сега Давам думата отново на докладчика за кратко заключение. Господин Фария, имате думата. Благодаря на всички изказали се. Отбелязвам си направените коментари. Очевидно всички сме много разтревожени от състоянието на нещата – и това ще намери отражение в моя доклад. Но искам да кажа, че доклада съдържа и е, много резултати е, от дискусиите в политическите групи. Ще се опитам да се съобразя с направените коментари. Текстът е разумен, да се опитаме да внесем и разумни подобрения и да потърсим по-добри решения. Отбелязах си много отказаните неща, но да, нуждаем се от нова визия, съгласен съм с колегата. И един от въпросите, които много ме тревожат, са емисиите от морския транспорт, но всъщност мен ме притесняват всички емисии. Бях докладчик по темата емисии от морския транспорт и се надявам настоящия доклад да ни помогне да привлечем много вниманието към тази тема. Тази, следващата седмица ще посетя централата на ММО в Лондон и това ще бъде един от основните въпроси, по които ще говорим. Така че благодаря на всички. Е, отбелязах си много неща, които ще включа в измененията и разбира се ще ви ги разпространя. Благодаря председателят, благодаря господин Фария. А сега срока за изменение 5 е юли 11 часа. Гласуването ще бъде на 23 септември, 28 септември Енви. Гласуване и пленарно гласуване в, втори, на 2 октомври на пленарната сесия, но това все още не е напълно утвърдено. Във всеки случай втората сесия през октомври най-късно след с което изчерпваме тази точка от дневния ред и пристъпваме към гласуване. Is... Ще гласуваме Европейската стратегия за ниско емисионна мобилност. Господин Зофоли е нашия докладчик. Всички сте готови, надявам се. Носите си картите за гласуване и така започваме. Осми компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 48 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис. За, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. Девети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 изменение, две части, първа част. За, против, въздържали се, приема се, втора част. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. Десети компромис за против. Въздържали се. Приема се. 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Тогава да проверим 17 ти компромис. Край на гласуването. Приема се. 75-то изменение – 75-то, втора част за, против, въздържали се, приема се. 76-то за, против, въздържали се, нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 80 и 170 еднакви са против, въздържали се. Струва ми се, че са отхвърлени, но нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 11 компромис. Приема се. 95. Не, това е от ексклюзивно правомощие на Тран. 87 за против въздържали се приема се 88 за против въздържали се приема се 108 за против въздържали се. Приема се. 109 не всъщност отпада. 25 компромис. Приема се. 21 за против въздържали се. Приема се. 112 за против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 113 за против. Въздържали се. Приема се. 116 за против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 117 за против. Въздържали се по същия начин като преди. Приема се 13 компромис за против, въздържали се. Приема се 126 за против, въздържали се. Приема се 14 компромис за против, въздържали се. Приема се 136 изменение за против, въздържали се. Приема се 137 и 100 42 са еднакви за против въздържали се приема се. 138 за против въздържали се приема се. 103, 141 за против въздържали се приема се. 144 за против въздържали се приема се. 16 компромис за Искате да проверим 144-то. Край на гласуването. Приема се. 16 компромис за против въздържали се. Приема се. 144 за против въздържали се. Приема се. 168 за против въздържали се. Отхвърля се. 169 за против въздържали се. Отхвърля се 170-то. За против. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 171. За против въздържали се. Отхвърля се 18 компромис. За против въздържали се. Приема се. 199 99 за против въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се 200 за против въздържали се, отхвърля се, 19 компромис за, против, въздържали се, приема се, 208 за, против, въздържали се, отхвърля се, 210 за, против, въздържали се, приема се, 212 за, против, въздържали се, приема се,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 Приема се. 23 компромис. За, против, въздържали се. Приема се. 246 за против въздържали се отхвърля се да проверим добре 246 да провериме моля гласувайте Край на гласуване. Приема се. 22 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 24 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 271 изменение за против. Въздържали се. Приема се 272 за против въздържали се. Приема се 273 2 за против въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се 275 за против въздържали се. Приема се 277 за против. Въздържали се. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим. Не, приема се.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 Шести компромис за против въздържали се приема се. 29 за против въздържали се приема се. 30 300 за против въздържали се. Да провериме. Край на гласуването. Приема се. 33 за против, въздържали се, отхвърля се. 34-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 35-то за, против, въздържали се, приема се. 36-то. Нека да провериме 35-то изменение. Край на гласуването. Приема се 36-то за против, въздържали се, приема се по същия начин като предишното. 37 за против, въздържали се, приема се. Седми компромис за против, въздържали се, приема се. 44-то изменение за против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по електронен път. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се поздравление на докладчика. No, it's not renewables because we have swap. It's gross debt adoption. Okay. So. Uh, И така. Тези, които искат да напуснат, могат да го направят, тъй като продължаваме нашата работа с точка 9 от дневния ред, доклада Гростет относно пропорцион... те са пропорционалност относно приемането на нови регламенти за професиите. Разполагаме с 30 секунди. Казах 30, да, 30 минути. Може би предпочитате 30 секунди. Good. Okay. It's Dali. Dali. Yeah. Good. Then we continue. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. Доклада на госпожа Гростет и ще дам доклада на нашата, им думата на нашата докладчица. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Става дума за пред... предложение на комисията да се създаде структурирана процедура за проверка за пропорционалност по отношение на новите мерки, предприемани от държавите членки с оглед нормативната уредба на урегулираните професии аз разговарях с представителя на комисията, разбрах каква е целта. Но струва ми се, че е, особеностите на здравните професии, които са всъщност повече призвание в а, а, услуга на широката публика. Мисля, че тази директива не отчита тази специфика и за това предлагам те да бъдат изключени от обхвата на тази директива. По член 59 на директивата за признаване на професионалните компетентности, държавите членки трябва да се аргументират относно мерките за защита на дадени професии и тези мерки трябва да бъдат е, подплатени с ясни аргументи. Също същевременно обаче смятам, че от експоста проверка преминаваме към систематична предварителна проверка и смятам, че процедурата ще бъде прекалено сложна, прекалено бюрократична. Това, в което ни обвиняват много често и по-специално комисията е почти непрекъснато обвинявана в това. Комисията обяснява, че всъщност кодифицира съществуващите правила, че уеднаквява правилата, за да се с цел избягване на съдебни процедури за в бъдеще, но там, където комисията вижда а, юридическа или правна несигурност, експертите намират, че това е, е възможност за държавите членки да, прис, да приспособят мерките към спецификите на дадена държава членка и съдът се произнесе в този смисъл. Аз разбирам предложенията и желанието на комисията, но пътя към Ада не винаги е усеян с рози и за това смятам, че процедурата на комисията е прекалена, прекалено сложна. Има известни изключения за медицинската професия, но въпреки това смятам, че рамката е прекалено тромава и бюрократична. По този начин дър, държавите членки няма да имат възможност да предприемат а, е, правила за защита на а, е, здравните професии, които да са приспособени към спецификата на страната членка. И за това ви предлагам а, е, от предложението да изключиме здравните професии. Сега давам думата на докладчиците в а, а, сянка не повече от 4 минути. Госпожа Дали от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Аз съмествам госпожа Джантила и за това ще прочета нейното мнение по това становище. Благодаря на докладчика за проекто становището ние от, отбелязваме стан, мнението на докладчика да се изключат здравните професии от обхвата на директивата предвид техните спецификите. Нашата група е, и в момента се водат дискусии в нашата група. Е, нямаме е, установено решение здравните професии са изключени в друга директива. Така че това, което иска нашият докладчик е изключение от изключението. Също в, от, от дир, дир, директивата са изключени също така а, други видове здравни професии, включително и а, заболекарите. Разбираме, че а, здравеопазването е в правомощията на държавите членки и че е свързано по-скоро с субсидиарността, но ще видим каква ще бъде позицията в доклада Шваб, който ще ни бъде представен в най-скоро време. И ще внесем изменения в този смисъл. Бих, ми. искали а, обхвата обаче да се разшири се госпожа Мейснер от името на АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Аз също говоря от името на колежката Мюллер, която не може да присъства от нейно име. Благодаря на госпожа Гростет като докладчик. Проект от доклада тя отразява двете теми, които и за нас са много важни в предложението на комисията медицинските професии и допълнителното натоварване. Е, е, предлагания подход е в защита на потребителите. Директивата за признаване на квалификациите изисква проверка на с пропорционалността, защото са констатирани някои пропуски. Целта на директивата е повече яснота и е по-добро приложение. Според нас обаче трябва да се внесат известни подобрения. Първо, медицинските професии не са класически услуги и пациентите не са обикновени потребители това ясно трябва да се признае. За това е необходимо не е необходимо да ги отделя, да отделяме тези процеси. Госпожа Мюлер и аз смятаме, сме на различни мнения. Това предполага дискусия в политическата група. Сега отново мнението на Олрике. Важно е да онези ограничения за достъп до професията в е, светлината на защита на потребителя да не се натоварват с допълнителна бюрокрация. Освен това, не бива да има допълнително натоварване о нези, които е, поддържат е, стандартите за отчетност. Необходими са известни подобрения в текста, за да може проверката за пропорционалност да бъде наистина пропорционална. Благодаря. Uh... Благодаря. Господин Ек от групата на ГУЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, първо благодарности към докладчика за представения проект от доклада що се отнася до нейните съмнения за медицинските професии, трябва да бъде обсъдено в политическата група, но това, което мога да кажа сега, че 22% от европейските работещи работят в защитените процеси, говорим за 50 милиона души. Само цифрата говори за значимостта на тази професия. Става дума за истински предизвикателства, економически и социални, така че едно прилагане на подхода екс-анте ще се отрази на хората, които търсят възможност за реализация в чужбина. Е, това е в основата на европейската идея и в това отношение ние укрепваме Европейския съюз и е, пречим на протекционизма в някои държави членки. Е, не е необходимо да има ненужни бариери за ограничения. Цените, които плащат потребителите, ще се повишат но не за това говоря аз. За мен е важно да се осигурим свободно движение на хора в Европейския съюз, това предполага работещите във всяка държава членка да могат да упражняват своята професия и това да стане по възможно най-облегчен начин. Ние смятаме, че по-единна е, уредба е по-добра за оглед на настоящото положение. Благодаря ви. Благодаря. Следващи господин Екхаут. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на докладчика за проектостановището и трите изменения. Смятам, че дискусията ще бъде по това трябва ли да изключиме професията на професиите на здравеопазването. Аз лично смятам, че е, предложението на, на комисията беше добро. Сега виждам, че докладчика е, предлага изключение. Имам някои въпроси. Може би докладчика трябва да ни обясни нещата малко повече и по-в дълбочина, за да имаме становище, как, както каза госпожа Дали, а, имаме директива относно признаването на професионалните квалификации, откъдето здравните професии не са изключени сега всъщност какво създаваме едно по-лошо законодателство. Едното включва, другото изключва. И каква точно е целта на това изключение? Какво според докладчика трябва да се направи от държавите членки, Нека не забравяме, че в, съгласно член 5 държавите членки могат да променят правилата свързани с професиите в името на публичния интерес. Така че защо да изключваме една цяла професия или една цяла категория? Аз очаквам малко по-задълбочен отговор на докладчик, какво, какво пречи на държавите членки да вземат необходимите мерки, за да трябва ние да прилагаме това за изключение. И ще ние смятаме да включиме изменения по член 7 и 9, свързани с публичните консултации и прозрачността, но като цяло смятаме, че предложението на комисията е добро, но а, бихме искали заедно с докладчиците Сянка и с докладчика да разбереме каква е целта всъщност на а, предложението на докладчика. Господин Лизе. Благодаря, господин председателю. Горещо подкрепям предложението на Франсуаз Гростет. Мисля, е, че в сред медицинските професии професии цари голямо безпокойство във връзка с бюрокрацията. И мисля, че Франсуас вече даде отговор, ако въведем предварителна проверка, ако приемем без промяна предложението на комисията, не вярвам, че това ще оправдае тревогите, които ще си навлечем. Няма убедителна причина за това предложение на комисията. Андреас Шлаб, който е водещ докладчик, предлага нещо в този смисъл и това е нашия подход. Ако комисията ни увери, че нашите колебания е, са неоснователни, ще преосмислим поведението си, но мисля, че ние като комисия ЕНВИ трябва да подкрепим предложението на Франсуаз Гростет в настоящия му вид. Благодаря. Господин Благодаря, господин председателю. Принципно обаче трябва да кажем, че медицинските професии са сектор, където обменът на работници в Европейския съюз трябва да се има предвид в особена степен. Говорим за подготовка и на лекари, на обслужващ персонал. Е, пример от миналата седмица, без пряко отношение към предложението, но един италиански лекар, обучен в Германия, върна се в Италия, и сега в Германия не му позволяват да положи държавен изпит, защото не е включен в лекарската камера, там и не живее там. Това е абсурдно, особено в медицинските професии. Трябва да следим какво е оправдано и какво обслужва интересите на пациентите и какво са национални ограничения за да се гарантират националния трудов пазар. Мисля, че това е важно за нас. Трябва да потърсим решение тук, особено като се има предвид, че медицинските професии са търсени е, в цяла Европа и обмена на работещи трябва да става разумно и премислено. Thank you, Ms госпожа Каденбах. Благодаря. А също мисля, че както каза госпожа Гростет, има редица разумни основания медицинските професии да излязат от тази рамка. В политическата ни група също ще има дебат по този въпрос, защото в момента нещата изглеждат по различен начин. Трябва да гарантираме добро обслужване на европейските граждани. В този смисъл ще продължим дебата през следващите дни и седмици. Благодаря. А сега от името на комисията, господин Фрум. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на вашата комисия. Както можете да се досетите, комисията с приветства подкрепата, която част от вашите членове оказват на предложението на комисията. Господин Лизе се тревожи, че може би ще направиме преразделено, но е. Но здравната професия са е, важна част от е, дирекцията за приемане на, за признаване на професионалната квалификация. Вие е, внесахте допълнителни изменения за правила и процедури, които да спомогнат за постигане на целите, които основната цел бидейки защитата на човешкото здраве, но без да има това да доведе до допълнителни препятствия за свободното движение, особено сред младите професионалисти в здравните професии тези процедури, които бяха включени в директивата, бе направено заедно с държавите членки. Държавите членки направиха а, преглед на цялостната си, цялостното си законодателство в областта. Не сме получили резултатите на, а, от някои държави членки, но на основата на получената информация и следствие на насоките, които изпратихме на държавите членки. В много случаи видяхме, че държавите членки се сблъскват с извечни трудности, не само за здравните професии, е, трудности да обяснят и да намерят точният баланс на пропорционалността. И след съда на няколко на европейските общности на няколко пъти е, е разглеждал внимателно законодателство и включително законодателството в областта на здравеопазването и в крайна сметка комисията реши, че един по-структуриран подход е уместен на основата на юриспруденцията. Ако е, съда след, след като със съда излезе с неколкократни решения след преразглеждане на законодателството в отделните държави членки. В европейските договори се казва, че е, регламентите трябва да бъдат пропорционални и да целят публичният интерес. Така че това е, в, това, е на, това е в момента, което се опитваме да правиме с държавите членки. Ние не, ние, някои казват, че това ще бъде повече бюрокрация. Ние не смятаме, че е така. Цел... Ние се опитваме да помогнем на държавите членки да, да да, да, да, да, да, из, да създадат онези правила, които да могат да помогнат за постигане на целите. Целта не е да се създава ново законодателство, а просто а, трябва да се включат по някакъв начин стандартите, които са основани на решенията на Европейският съд. Целта не е и, на, и напротив Целта не е да, да се е, създадат допълнителни трудности за, проф, за професията. Напротив, закон, законодателя трябва да създаде законодателство, което да е пропорционално и което в никакъв случай да не създаде допълнителни препятствия за съответната е, професионална категория. Така че в предложението има също някои предпазни, предпазни мерки и възможности за държавите членки на основата на правилата и юриспруденцията да вземат решения кога и по какъв начин да прилагат съответните мерки, като всичко това се съобразява с необходимостта от пропорционалността. Ние в никакъв случай не даваме предварителни предписания. Единственото което изискваме е да, да се вземат предвид принципите на пропорционалност и решенията на Европейският съд. Така че ние смятаме, че здравната професия трябва да продължи да бъде включена в този текст, макар и може би някои специфични мерки или решения да трябва да бъдат взете. Госпожа Гростет, благодаря на всички колеги за техните становища. Ще отговоря на зададените въпроси. Радвам, радвам се, че можем да обсъдим нещата, защото по този начин можем да ги изясним. Повтарям, че става дума за становище по доклад в, на Имко, на господин Шваб. С, многократно разговарях с него. И както каза господин Лизе, Господин Шваб също възнамерява да предложи изключването на здравните професии. Защо? Отдавна съм член на Европейският парламент и това е въпрос, който обсъждаме отдавна и доста редовно. Както правилно казаха много от колегите, здравните професии не, не са не са кръвностойни или не, не могат да бъдат сравнявани с други а, професии. Тук не става дума за чисто търговска дейност, става дума за човешко а, здраве, така че това е професия, която не може да бъде разглеждана като предоставяща обикновена услуга. Това е специфична професия Европейската комисия казва, че всъщност предложението няма да доведе до допълнителни трудности или е, по бреме на държавите членки. В такъв случай, след като няма добавена стойност, за какво е необходима този, този, регламент, този регламент. след като тази професия е широко разпространена в държавите членки, след като предложението не предлага и няма да доведе до никакви допълнителни облагодетелствани или промени за професията, защо да приемаме предложението на комисията. Нека запазиме член 59 на директивата за професионалното признаване. А за да отговоря на въпроса на колегата от Зелените по член 6 по член 6. и Много ще е трудно да се да, да се додате доказателства. Прочетете член 6, като видите е, списъка на критериите, с, с право ще си зададете въпроса, имат ли лекарите и хората от здравните професии време да отговорят на всички тези въпроси. Но но при всички случаи в предложението на комисията се е, предлагат систематични ексанте проверки, Тоест, това означава, че някакъв орган ще трябва да ги извърши. Странно е, че представите представител, член на ГУЕ, защитава по-либерални условия, но в крайна сметка и има възможност за свободно установяване в друга държава членка. Това в никакъв случай и сегашното положение в никакъв случай няма да изкриви конкуренцията. И днес е, представителите на здравните професии се оплакват от е, твърде много административна работа, твърде много е, документи и въпросници, които трябва да попълват. Така че смятам, че това, което правиме в момента е създаване на условия за допълнителен евроскептицизъм. Съществу, съществуват е, съществуват е, правила, които позволяват на държавите членки да действат гъвкаво. Комисията отговаря на това, но някои държави членки се сблъскват с трудности, но за, за това, че някои се сблъскват трудности, трябва ли да създадем допълнително административно бреме за, за 27 държави членки? Смятам, че е, ръководни насоки, може би ще да бъдат много по-ефективни в случая. Така че предлагам да продължим да работим с докладчиците в сянка и смятам, че ще постигнем някакво задоволително решение. Колкото до срока, край срок за внасене на изменения 7 юли 12 часа. На 28 септември ще гласуваме тук в нашата комисия на през ноември комисията ИМКО ще разгледа и гласува това становище. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Господин Бас Екхаут и неговият доклад относно е, енергийната стратегия и възобновяемите източници, източници на енергия. Много ви благодаря. Господин председател, Говорим за едно до досиетата част от тъй зимен пакет, представен от Европейската комисия в края на миналата година. Знаете, че това е един много мащабен пакет, в който се включва енергийната ефективност, ВЕИ, устройството на пазара и също така е очевидно, че нашата комисия има изключителни правомощия по критериите за устойчивост за биогорива и биомаса по това досие и ще спома по-подробно на, на този аспект след малко. Но разбира се, като комисия по околната среда ще трябва да разгледаме и въпросът за насърчаване на употребата на ВИ. Ще предоставим становище на комисията ИТРА, която е водеща комисия в тази част от досието. основният проблем, разбира се, е какви цели ще си постави Европейския съюз за ВИ. Знаете, че имаме цел от 20% до 2020 година и най-вероятно ще постигнем тази цел макар че не всички, не всяка държава членка ще е постигнала своите национални цели. Между другото, една от държавите, която има известни проблеми с постигнат националната си цел, е моята страна, Нидерландия. Въпросът обаче е как ще насърчаваме възобновяемите енергийни източници след 2020 година и трябва да разберем, че директивата за ВЕИ до 2020 година игра, сега изключително важна роля за разработването на ВЕИ технологии в а, Европейския съюз до момента. Трябва да ви кажа, че в моята страна, в Нидерландия, без тази директива за ВИ нямаше изобщо да съществува енергийният консорциум, който е основният двигател на разработките на ВИ технологии в нашата страна. Целите, които се определят за 2020 година, също така предполагат минимално 5% увеличаване на ВИ годишно до 2020 година. А ако запазим предложението на Европейската комисия от 27% до 2030 година, това на практика значи, че след 2020 година увеличаването на потребата на ВИ ще спадне от годишно увеличение от 6% до 2020 година на 1% годишно след 2020 година. Тоест, степента на внедряване на ВЕИ ще се увеличи, въпреки че ВЕИ стават все по-конкурентно способни и че всъщност това е опция, за която само ще съжаляваме, ако погледнем как изглежда енергийният ни микс в момента. Тоест, това очевидно е едно предложение, което няма как да подкрепим. Имаме нужда от по-големи амбиции. Също така, разполагаме и с няколко проучвания много интересно от Екофис и Техническия институт е, в Виена беше публикувано преди две седмици. Там ясно се заявява, че ако Европейския съюз определи цел за ВИП под 35%, това ще намали инвестициите в Европейския съюз по отношение на възобновяемите енергийни източници. Това, разбира се, противоречи на твърденията на господин Юнкер, а именно, че Европейския съюз трябва да играе водеща роля в областта на ВЕИ. Доколкото знам, това все още е една от основните цели на Европейската комисия на, самия господин Юнкер. Така че, ако искаме от една страна да, да сме лидери по отношение на ВЕИ, от друга страна да намалим инвестициите в областта след 2020 година, струва ми се, че тук има някакъв проблем в действието действията на комисията, но за щастие мисля, че ще успеем да поправим тази грешка, защото комисията ще се позове на заключенията на съвета от 2014 година, а, ние обаче няма нужда да играем ролята на чиновници на съвета. Ние сме парламент, нали така? Също това поручване на Екофис и Технически съд в Виена заявява, че най-добрият стимул ще бъде 45% цел за инвеститорите. И тази цел е постижима, ако я съчетаем с а, ефикасният, а, ефикасната цел за енергийна ефективност от 40%, извинете, което предлага и докладчикът ни в комисията за ЕНВИ за енергийната ефективност, т.е. 45% за ВИ и 40% за енергийна ефективност е един пакет, който има цялостна последователност за общите ни цели и за това докладчикът ви предлага тук 45% призвавам всеки от вас да се запознае с тези получвания, които цитирах. Разбира се, трябва да обсъдим и въпроса дали, дали искаме е, определене на национални обвързващи цели. Знам, че това ще бъде една от най-обсъщните теми в комисията ИТРЕ. Аз лично съм убеден, че имаме нужда от национални цели, ако искаме наистина да стимулираме иновациите във всяка една от държавите членки. И така стигаме до дебатата за, за ВИ и устойчивостта за критериите за биомасата и биогоривата. С колко време разполагам? С една минута, господин Петър, това е една много, много важна дискусия. Две минути. Вау! It's running out of time now. So then I have to be very quick and I wasn't Ами явно трябва да съм много лаконичен. Мисля се, че има малко повече време на разположение по тази тема. Тя наистина е толкова важна. Първо по въпроса за биогоривата от първо поколение. Комисията предлага да има увеличение постепенно до 3,8% до 2300 година. Аз предлагам да не променяме тази предложена цел, но също така смятам, че това предложение на Паската комисия прекалено е, е прекалено непрецизно, т.е. не прави разлика между поколените от първо, от първо и второ поколение. Затова предлагам да вземем предвид и критерията промяна на земеползването сред критериите за устойчиво отношение на биомаси и биогоривата. Ви припомням, че а, в тази комисия приехме един доклад, в който в компромиси 20 ясно заявяваме, че искаме непряка промяна в земеползването да се смята за критерии. Така че ако някой има проблеми с това, нека да сме наясно, че вече приехме такъв призив в нашата парламентарна комисия, нека да проявим малко повече последователност. Също така, парламентът нееднократно е настоявал палмовото масло да се изключи от допустимите биогорива или съставка на биогоривата. Разбира се, не можем да кажем изобщо не искаме палмово масло, защото това ще ни създаде доста проблеми с СТО но мисля, че можем да подобрим критериите, които ще доведат на практика до отпадането на палмовото масло от списъка на допустимите е, биогорива. И това въжи за много други от е, биогоривата от първо поколение. Така че има възможност на делът на биоетанола да се увеличи в рамките на общата таван от 3,8% за биогорива от първо поколение, което е много важно, така че се надяваме Пърската комисия да е в състояние по-добре да разграничи между по-ефикасните и по-малко ефикасните биогориве от първо поколение. Също така пак настояваме да се включи критерия непрека промяна в вземеползването в критериите за устойчивост. А по биогоривата от ново поколение, мисля, че ако погледнем как ще изглежда транспорта за бъдеще, мисля, че имаме нужда от справедлива конкуренция между електричество и биогоривотно поколение по отношение на транспорта. Знаете, че се води сериозен дебат, особено за пътническия транспорт, но все повече и повече за тежкотоварните превозни средства. Тоест, дали бъдещето ще бъде в биогоривата или в електричеството. Това е въпрос, на който не може да има отговор тук. Затова ви предлагам целта от 6,8% да гарантира справедлива, справедлива конкуренция и възможност за справедлива конкуренция между биогоривата от ново поколение и електричеството. А сред възможностите за използване на е, биогорива в ново поколение трябва да включим и въздухоплаването. На там би трябвало да се насочат най-вече новите биогорива. Те могат да изиграят много, много важна роля и за да приобщим изобщо възропроването към усилите, които се полагат на транспортно равнище. А пък прословутото приложение 9 води до много сериозен натиск от страна на химическата и фармацевтичната промишленост. Те твърдят, че някои от тези култури се използват в тяхното производство, а към момента те се прехвърлят към приложение 9 и се превръщат в устойчиви биогорива. Така че се стига до истинска конкуренция между производство на тази култура за различни цели. Затова искаме възможност за изключение, за да се гарантира, че биогоривата или културите, които могат да се използват и за други цели, включително и за химическата промишленост, такъв случай критерият за непреки емисии трябва да ни позволи да сме сигурни, че не използваме погрешни култури за новите поколения. И накрая имам какво да кажа и за биомасата. Тук предложението на опаската комисия според мен наистина е много слабо. Ако погледнете рамката, която ни предлагат, те едно е ясно вносът на дървени палети, палети от дървесина от Съединените щати и използването на тези палети за биомаса не се изключва с положението на Европейската комисия. Ако погледнете това предложение, става ясно, че трябва да се прехвърлим единствено и само към отпадъци и само те трябва да могат да се използват към биомасата, а 50% от биомасата в момента са под формата на отпадъци, в противен случай няма как да се изпълнят целите. Тоест в момента само 50% попадат на, на изисквания, в изискванията ни за устойчивост. Трябваше малко да съкратя изказването си, но ще спра до тук. Благодаря ви. Знам, че темата е много важна, но за пак трябва да се придържаме и към а, графика за работа на комисията. Давам думата на докладчите в сянка. Започваме с докладчика в сянка на НП. Госпожа Марияна Петира, за 4 минути ще ви помоля. sporazuma te više puta izražene predanosti ostvarivanju ciljeva europske klimatske i energetske politike господин председател. В контекста на първото споразумение, ангажимент, който сме поели за политиката на климата, смятам, че държавите членки трябва да определят общите цели за равнището на ВИ в цялостният енергиен микс на Европейския съюз от 2030 година. Но целите ни по отношение на ВИ трябва да са изпълними намаляването на изкопаеми горива Но пък от своя страна държавите членки трябва да подкрепят равнището на, опот... на ВИ до 7% до 2300 година, като по този начин ще се смекчат отрицателните въздействия от непрякота промяна в земеползването. в транспортният сектор, трябва да се съсредоточим основно върху шосейния и железопътен транспорт, където ще се съсредоточи почти изцяло използването на изкопаеми горива до 2300 година и смятам, че амбициите ни би трябвало да са много по-високи от това, което подвижда Европейската комисия, когато говорим за брутна употреба на горивата от 2300 години. Там нататък да вземем предвид особеностите на всички държави и членки. При това положение държавите членки трябва да имат възможност да вземат позиция за делът биогорива, включително и течни биогорива, които ще използват в Мекса. В случая става дума и за горива, изготвени на базата на биомаса, като трябва да се вземе предвид в случая и непряката промяна в земеползването. Смятам също така, че трябва да се предвиди възможност за изключение от е, ограниченията, които предвиждаме тук. Внасяме 60% от е, фуражите които се използват в Европейския съюз. Е, много от тях съдържат ГМО, които не искаме да се използват в ВМО. Альтернатива би било съчетаване на производство на биогорива с производство на фураж. А по въпроса за горските стопанства, приветствам предложението по отношение на биомасата, но тези нови ограничения, които се въвеждат, не бива да водят до допълнителна административна тежест. Трябва да се вземат преди всички измерения, свързани с биомасата, а горските стопанства не са в изключителните правомощия на Европейския съюз, т.е. не може да изискваме от горските стопани да предоставят подробна информация за своите стопанства. Би трябвало да предпочетем един по-пропорционален и по-добре балансиран подход, който да се основава на данните, които могат да ни предоставят държавите членки. Ще не са изменения в тази насока. Благодаря ви. Следващият е господин Йолайнен. Благодаря, господин председател, Напълно съм съгласен. Това е много важно досие и трябва да му отделим достатъчно време за обсъждане, защото е, отчасти това е доста сложна тема и трябва да сме наясно на къде вървим. Изходната точка, отправната точка, тук съм съгласен с, коми... с докладчика. Твърде ниски цели залага комисията 27% до 2030 30-та година не е кой знае какво, не, не, не е ясен сигнал нито към економическите субекти, нито към гражданите. Трябва да са по-високи. Колко по-високи по този въпрос ще поспорим. Ние винаги сме казвали, че целите, целите свързани с климата, ако искаме да постигнем парижките критерии, предполагат 40% до 2030 година. Е, докладчика изхожда от други данни. Изследвания има за всичко. Мисля, че трябва сериозно да поговорим. Ние сме за 40%. Мисля също така, че е много важно да заложим на това, което имаме предвид за 2020, задължителни национални цели една общоевропейска цел отваря широко вратите, едни да се стараят, други да направят нищо. Аз съм за това да има национално обвързващи цели. Е, добро, добра идея в предложението на комисията е да защитим потребителите, е, така че е, самопотреблението и увеличаването му трябва да се подкрепи. Що се отнася до отоплението и вентилацията, струва ми се, че тук трябва да заложим повече на възобновяемите енергоисточници. Биомасата несъмнено ще има своето място, но се нуждаем от критерии за устойчивост. Всички го знаем не може биомасата да се използва тук така за отопление. Сега биогоривата. Отдавна работя в сферата на екологията преди 15 години. Това беше абсолютен хит панацеята и сега изведнъж био се оказва по-чер от дявола. Истината, разбира се, е някъде по средата. Нито едното, нито другото е вярно. И за биогоривата трябва да приложим критерии за устойчивост. Те трябва да имат принос към борбата с климатичните промени. И тук трябва да огледаме добрите и лошите. Първо поколение, второ поколение, но какво съдържа първото поколение само по себе си. Всички проучвания говорят, е, подават недобри данни за биодизела, а при етанола има растения, които са или неутрални, или дори дават положителен резултат. Мисля, че на това трябва да се опрем. Докладчика е, се залага на е, критериите за ефективност и на критериите на МОМ. 2025 може би е, е, се залага като възможност да се откажем, но може да се помисли. Мисля, че се разминаваме с целта при залагане на такъв параметър. Биомасата, съгласен съм, е, е, меласата и различните биомасла, които се добиват по този начин, трябва да отпаднат. Но въпросът е колко бюро, бюрокрация ще се създаде, ако слезем до 1 мегаватт. Защото оттам нататък тръгва сертифициране и така нататък. Комисията предлага 20 мегавата, аз лично предлагам 5 мегавата, защото тези 300 инсталации, е, е, които ни създават грижи, са на 20 мегавата, но те повечето случаи идват от САЩ или другаде. В този смисъл ще предложим промени. Благодаря. Благодаря ви. Думата е от Екара има за екара има госпожа Вишневска. Много ви благодаря, господин председател. Струва ми се, че доклад на господин Бас е много амбициозен, в някои случаи дори прекалено амбициозен и най-вероятно ще започна точка по точка. Докладчика прави това, което обикновено правим тук в Европейски парламент, което до никъде не довежда. Предлагаме прекалено високи цели, които няма как да постигнем, тъй като държавите членки са против. Колкото в последното предложение, последната доклад, който е на Европейският парламент искаме цел от сме заложили цел 30%, сега докладчика настоява за 45% плюс национални цели, с които също не мога да се съглася. Друг много противоречив въпрос. В доклада като цяло е разграничението, което се прави между био горивата въз основа на, на биомасово стопанство и горско стопанство от една страна и отпадъци от друга страна. Нашият докладчик насърчава биогоривата от отпадъци и той е прав, че вероятно може по-успешно да се използват тези ресурси, които и без това са налични. Но ако правилно разбираме, просто доклада му биогоривата свързана с следското стопанство и горското стопанство след 2020 година ще бъдат почти изключени от а, целите, предложение с което няма как да се съгласим. Обръщам вниманието ви и на изменение 300, в което се заявява, че от 2300 година нататък би следвало да спрем да подкрепяме постигането на енергетика с отпадъци на общинско равнище, с газови отпадъци. Да, това е много амбициозно, но дали ще може да го направим, вероятно не. В момента продължават да се изгарят много голяма част от отпадъците и невъзможно е да бъдат затворени всички тези ам, инсенератори и мисля, че трябва да продължаваме да използваме енергетиката последна по този начин, въпреки че смятам, че това не е най-добрият и най-екологосъобразен начин за производство на електричество. Смятам, че просто трябва да се придържаме към по-рационален подход. Виждаме много положителни предложения в проекта доклада, като например изменение 36, където се предвижда държавите членки да насърчават енергетика, включително и геотермалната такава, което предложение, което съм много от което съм много доволна. Ще внеса изменения, които отразяват коментарите ми, включително по положение на биогоривата и биомасата. Благодаря ви. Думата има господин Хаутемал от името на АОД. Благодаря ви, господин председател. Не съм докладчик в Сянка. Докладчикът в Сянка е ни остава. Ще се изкажа от негово име. Най-напред бих искал да благодаря на докладчик за отличната му работа. Бих искал също така да Докладчикът ни в сянка господин Остарвас би иска да отбележи, че увеличаването на цялостните амбиции на Европейския съюз по отношение на възобновяемите енергийни източници са от съществено значение, ако искаме да постигнем целите си по отношение на климата. Когато тук на амбициите заслужава да бъде обсъждано, но винаги сме настоявали за поне 30% ВИ до 2300 година. Нищо по-низко от тази стоеност не бива да се приема. В противен случай, последен по въпрос, правната сигурност и инвестициите за инвестиции и стимулите за инвестициите, както и нивото на иновации из целите Европейски съюз. Затова съм склонен да приема и за приемането на национални цели по отношение на ВИ. По въпроса за транспорта съм едновременно объркан и леко притеснен от а, усещането за дежава по отношение на транспорта. Струва ми се, че повтаряме абсолютно едно и също нещо от повече от 10 години не сам най-малкото в рамките на а, директивата ни за землеползването и промената в ползването. Мисля, че е крайно време да си дадем сметка, че предложението с ВКПИ могат да принесат дейността на климата много там. Не съм склонен, склонен да подкрепя предложението на, на Докладчика ни за увеличаване на биогоривата от първо поколение и насърчаване на биогоривата от а, нови поколения по въпроса за приложение 9. Аз отдавна вече приветствам неговото премахване и промяна на системата за изчисляване. Ако искате да обсъждаме темата отново на всеки 5-6 години, сме избрали подходящ под погашният подход. Да променим обаче изцяло подхода ни ще е много трудно на този етап и друга кардинална промяна в близко бъдеще ще изисква много повече усилия. Едновременно с това много се говори за потенциала за намаляване на емисиите от въглеродни диоксида чрез веи. Смятам, че това е цел, с която целият парламент може да се съгласи като цяло. Какво значи обаче това на практика по отношение на, на iLook. Това е позицията, в която споделяме нашата, нашата група. Това е моята лична позиция. Благодаря ви. И аз ви благодаря от СПД да има господин Пеличини. Президент. Благодаря ви, господин председател. Разбира се, подкрепяме доклада на господин Екхаут. предложенията му се вписва в целта на Европейския да се превърне в лидер в работа на ВЕИ на световно равнище, но за да постигнем тази амбициозна, амбициозна цел, трябва да сложим край на всякакви изкопаеми горива, включително идващи от отпадъци. Не смятам, че изобщо трябва да се изгарят отпадъци, че изгарянето на отпадъци може да се смята за възобновяем енергиен източник. Тоест, ние се противопоставяме на всякакви субсидии за изкопаеми горива, под каквато и да е била форма. А също така, мисля, че това противоречи на основните цели, които подкрепяме по въпроса за слънчевата енергетика. Трябва да насърчаваме устойчивите соларни панели и да улесняваме процеса на електрифициране на транспорта инженерните постижения в областта на биогоривата може също да допринасят за цялостните ни усилия, но само по отношение на отпадъците и други съставки, които не могат да се използват за други цели. За това и списъкът приложение 9, където се изреждат материали, които могат да се смятат за биогорива от а, а, ново поколение. Малко ме обърква, особено за материали, които могат да използват и за други цели. Затова смятам, че трябва да спазваме каскадният принцип, включително по отношение на отпадъците. По въпроса за традиционните биогорива трябва да разгледаме сериозна проблема за промяната на земеползването и споделяме някои от притесненията, които чухме. Много ще ни бъде трудно да се преборим, защото лобито на изкопамите горива все още е много силно. Знаем го, това обаче не би трябвало да ни възпрепятства да използваме да настояваме за национални цели, които са много по-амбициозни до 2030 година. Не бива също така да се отказваме от опита за налагане на ВЕИ изцяло в транспортния сектор до 2040 година. Благодаря ви. А сега стигаме до изказванията на членовете на парламентарната ни комисия. Всеки от тях ще получи по две минути за време за изказване. Започваме с господин Барцо. Елнök úr, на масоот. Благодаря, господин председателю. Комисията е осъзнала, че 27% до 30-та година е непостижима цел. За това се налага преразглеждане. До тук съм съгласен. Е, приемат се 30% и това и отчита нашия докладчик. Съгласен съм, но би било добре, ако целите, които се залагат, са изпълними, реални защото говорим за създаване на работни места, за тласък на економиката слънчевата и вятърната енергия предлагат по-голяма сигурност, отколкото електроцентралите. И преди всичко нуждаем се от енергии, кои видове енергия подпомагащи климатичните промени. Но кой ще плати за това? Комисията казва, че трябва да се постигнат високи цели до 2020 година. Това струва двойно по-скъпо, отколкото предвиденото до сега. Говорим за огромни суми, огромни инвестиции, много сериозно натоварване и бреме. Тук говорим за възобновяеми енергоисточници – Това е все едно да, хвали, да обсъждаме булката на сватбата. Само хубави неща могат да се говорят. <clears throat> Говори, звучи добре, но бремето може да се окаже непосилно за много държави членки. Така че трябва да помислим много внимателно какво становище Следващо изказване. Благодаря много, господин председателю. Благодаря на докладчика за свършената работа сери, много желание има за промяна на предложението на комисията. Несъмнено и докладчика подхожда доста амбициозно. Опасявам се, че подбраните средства по-скоро ще е, забавят и ще ограничат способността на Европейския съюз да постигне целите във връзка с промените на климата критериите за устойчивост на възобновяемите енергоисточници понякога са твърде тясно скроени и все пак целта да се постигне 45% като альтернативно предложение във връзка с предлаганото от комисията. Добра идея е да завишим целите си, но нека огледаме всички възможни видове възобновяеми енергоисточници, например биогоривата. И нека работим наистина както трябва. Тревожно тълкуване на устойчивостта е това. И в крайна сметка резултатът ще бъде по-малко възможности за използване на биогоривата в бъдеще. Ново поколение, ново, ви, нови видове биогорива излизат на сцената с много по-малко е въглеродни емисии. Нуждаем се от първото поколение биогорива е, не можем преди да изчерпем възможностите му да преминаваме нататък. Трябва да насърчаваме и да подпомагаме е, смели иновации, смели изследователски проекта, за да потърсим нови решения. Но това предполага ясни правила. В моята родина, Финландия, Една от целите е поражда особени проблеми, защото това ще създаде затруднения с използваните от нас горива. Така че струва си да помислим също и за отражението на всичко това върху горската промишленост в Финландия, например. Искам да кажа, нуждаем се от по-широк подход към биогоривата в Европа, за да постигнем целите си. И мисля, че не подхождаме по най-верния начин. Трябва да потърсим и намерим добри решения. Е, извинявайте, е, че е, не се изказва, може би, много гладко, но искрено се надявам, че ще постигнем целите си. Господин Лизе има думата. Благодаря, господин председателю. Жан-Клод Юнкер преди да стане председател на Европейската комисия, говореше, че Европа трябва да стане световен лидер в възобновяемите енергоисточници. Аз лично трябва да кажа, че като видях предложението на комисията, бях разочарован, защото 27% не е свръхамбициозно. И особено жалко, според мен, е как е оформена рамката за постигането на тези 27%. Не става ясно. Мисля, че трябва да работим по предложението на комисията да го сближим с изказването на Юнкер и все пак да бъдем разумни и обективни. И за това трябва да кажа, че предложенията на БАС ЕКО не са приемливи за мен. 45% няма да се получи. И въпреки, макар че е жалко, парламента винаги е бил на друга позиция, националните обвързващи цели няма да станат факт. Трябва да търсим альтернативи. Аз го съм за енергийна ефективност. Не бива да забравяме, че има проблеми и с възобновяемите енергоисточници. Няма защо да се обясняваме за биомасата. Всички знаем за какво става дома. И за това се отнасям критично към предложението на БАС в мой избирателен район има много дискусии за енергията от вятъра и там нещата не са неизчерпаеми. Затова предлагам да бъдем реалисти, среден път, ясна цел, да подберем един коридор за жалост има държави членки, които залагат на коридор под 27%. Затова моето предложение е коридор, но минимум 27%, а нагоре 30%, което парламента е решил, или 33% има изчисление за енергийна ефективност. И накрая трябва да посочим по-ясен път за постигане на целта каква е опасността от непостигане на целите и особено държавите членки, които полагат усилия да не бъдат наказвани. По-скоро да се обърнем към държавите членки, които не правят нищо. И ако нямаме задължителни цели, трябва да има поне репери, по които да се ориентира Европейската комисия. Благодаря. Господин Гребе.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 в момента нашата позиция се избистря. Ние винаги сме раздвоени между амбиция и реалност, но мисля, че предлаганото от Бас Айкхаут 45% трябва да се провери, за да постигнем общо пространство за споразумение. И мисля, че Петър Лизе е много разумен да заложим минимума, но и едно по-високо ниво за отделни държави и членки. Това е първото, което искам да предложа. Второ, първото поколение. Удовлетворен съм отказаното от Ейкхаут, че трябва да разделим това първо поколение биогорива, е, е, на такива, които носят полза или не. И има много европейски биогорива, които изпълняват тези изисквания. Биодизел, биоетанол, например. Защо го подчертавам? защото инф, има информация за намаляване на първо, производството на първо поколение биогорива някак си подвежда бизнеса, но от гледна точка на балансираното устойчиво земеделие, ние много добре знаем как и стоят нещата. 80% от културите се използва за храна. Как можем да говорим за екологизация? Да речем, когато говорим за рапица, за цвекло, това е шанс за балансирано земеделско производство и допълнителни източници на биогорива от първо поколение. Удовлетворен съм от този нет толкова ограничителни е, изисквания, които предлагат докладчика. Мисля, че това ще срещне положителен отклик. Второ, нека не забравяме, че производството на биогориво от рапица означава и протеинов фураж. Не искаме да имаме ГМО в Европа а тук от всеки тон имаме 600 кг литра биодизел и протеинов, богат на протеини фураж. В резултат на това си спестяваме вноса на ГМО под формата на соя, например. И накрая въпроса за включване на а, въздухоплаването, авиацията в а, темата биогорива. Да погледнем американския пазар. Те дори искат армията да мине на биогорива. Мисля, че трябва да променим погледа си върху това. И накрая, нека да подкрепим потребителите, които могат да бъдат и производители. Това е добре и за производството и ще повиши интереса на потребителите. Госпожа Далия е следващия, за следващото изказване. Благодаря Европейския съюз категорично трябва да помисли за своите цели, ако искаме да залагаме е, цели, ако искаме да отговорим на целите на КОП-21 и да намалим с 30% парниковите газове, ако искаме да постигнем постигнем целите си за възобновяеми енергоисточници от 2030 година. Има обаче няколко въпроса, които искам да поставя, защото според мен са важни. Първо, задължителната цел за транспорта за 2030 година. Аз смятам, че авиацията трябва да влезе тук, както и морския транспорт, но едновременно трябва да повишим прозрачността относно доставките на биогорива и на европейско и национално ниво. Това не се практикува в момента. Съгласна съм за налагане забрана на използването на палмово е, масло или поне да заложим критерии и да подкрепим устойчивите биогорива. Това ще донесе за устойчивост и декарбонизация на е, промишлеността. Като говорим за био горива, трябва да търсим устойчиви и надежни източници, т.е. трябва да имаме качествени гаранции. Аз лично предпочитам ясна, ясно определение на биогоривата, вместо да е, включваме в приложение 9 изчерпателен списък така че да дадем възможност на нови технологии за бъдещето. Друг важен въпрос за мен е електрификацията, като говорим за целите от 2030 година. Не е достатъчно да говорим за биогорива, когато говорим за чист транспорт трябва да не забравяме, че електрификацията може да ни помогне, включително и за по-високите цели от 2030 година. За мен електричеството е най-чистото гориво в транспорта и трябва да приемем сериозни стимули за електрификацията на транспорта. В този смисъл съм съгласна с ам, докладчика, но не изключвам възможността за възо... Е, електричество от възобновяеми енергоисточници Разбира се, електрификация в морския и въздушния транспорт не е решение. Там ще трябва да се залага на биогорива и в бъдеще, особено нези, които се произвеждат екологично и устойчиво. Благодаря. Сега да чуем комисията. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за ангажимента, който про проявявате към тази тож важен доклад. Много е важно да постигнем тези цели да станем световен лидер. Но би трябвало да помогнем на държави членки за повишаване дяла на възобновяеми енергоисточници и то по е, енергийно ефективен начин. Говорим за 27%. Комисията работи за верси, диверсификация на транспортния сектор и за неговата декарбонизация. Е, позволете да споделя някои от нашите тревоги, породени от изказванията. Първо, притесняваме се, че тръгваме да клеймим биоенергетиката, без да забравяме, че в това е основният източник на възобновяеми енергоисточници 60% в Европейския съюз и в бъдеще е, ще играе важна роля за целите ни 2020 и целите за климата и енергетиката 2030 година. Твърде стриктните критерии ще ограничат държавите членки не само за постигането те целта от 27%, но и по-високите цели, за които се говореше тук. 30, 35, 45%. За биомасата от е, горските масиви. Има опасност че тук не, нямаме екологически обосновано решение, нито е изпълнимо. Въпросът при биомасата е да се осигури устойчиво производство и устойчиво управление на горите. След това прилагането на критериите, включително за много малки инсталации, обекти, тук за един мегаватт се говореше, според нас ще доведе до непропорционално отражение върху околната среда а изисква много бюрокрация. След това 35% ефективност за съответните инсталации за биоенергия няма да постиг, да доведе до пълна устойчивост. Само в Швеция, по наша преценка, се постигат тези прагове. И накрая да се въведе 70% намаляване на емисиите, включително всички видове съоръжения за биогорива до 2020 година, може да се отрази на селското стопанство през следващите 5 години. На практика предложението на комисията ще доведе до много по-ранни резултати, отколкото се предвижда тук. Благодаря. Благодаря, казва председателят, да чуем отново докладчика. You, for... Благодаря, господин председателю, благодаря на всички колеги за изказаните конструктивната дискусия. Радвам се да чуя, че споделяме много от желаните цели. Може би ще позволите да кажа една дума за прословутото приложение Девето господин Йолайнен и е, е, колегата Каутама го спомена също мисля, че трябва наистина да помислим. И, и аз хич не обичам това приложение 10, както каза господин Хаутама от името на Нилс. Това е наистина много крайно негъвкав начин да подпомагаме нови биорегорива. И когато залагаме цели, нека оставим пространство за нови продукти, но и когато искаме да подкрепим други възможности за използване, без да се стигат до конфликти. И това е причината да предлагам и да включим непреките емисии, да се отчита това. Впрочем, държа да подчертая, защото като мислех за критериите за непреки емисии, е, говоря само за така наречените напреднали биогорива. Тези критерии могат е, да се използват според някои информации за всички форми на използване. Не. Говорим за критерии за напреки емисии само за напредналите до високо развитите биогорива, където има нови възможности за използване. Пак говоря за а, меласа, за животинска мазнина и така нататък. Там има възможности за използване и не бива да ги забравяме. На, за Илок, да, искам да подчертая, че като говорим за 2030 година, да се налагаме, че този път ще се е, справим. Не заложим ли това в критериите за земеползване, няма да направим нищо повече от стороното до сега и това ще бъде грешка, защото и до дне еднократно сме говорили да заменим палмовото масло и биодизел дизела. Нека да помислим как да стане. Колегата от ЕКАРЕ каза, че няма след 2020 година да има инсинератори за отпадъци. Не, не. Аз говоря да не се подпомагат финансови финансово инсинераторите. Това е един от най-неефективния начин за отстраняване на отпадъци. Дали, говорим за нови технологии, а пък подпомагаме а, изгарянето на отпадъци. Аз говоря да се преднамали финансовата помощ за инсинераторите в светлината на кръговата економика. Горското стопанство. Искам да подчертая, ако погледнем потоците отпадъци, там има 50% отпадъци, които идват от горското стопанство. Значи, като говорим за отпадъците, включваме и горското стопанство. Е, и е, колегите, колежката от е, Финландия говореше за торфищата. Да, има случаи, когато има гор, горски насъждения върху торфищата, но е, работи се по въпроса и можем да поработим за това да не се подминава този въпрос. Е, по въпроса, по някой да, да, да, по, по тези въпроси в е, Финландия е, се вдигна голям шум по този въпрос. В финландските медии се дигна голям вой писък. Предупреждавам ви следя и ако от една страна е, е, се чува, е, че оплакваме популациите от е, вълци, а пък от друга страна е, се публикуват неверни неща, така че знайте, че следя нещата, знам, че някой зад гърба ми е, се изнервя от това. И сега за възобновяемите енергоистичници. Ако говорим за Парижското споразумение, говорим за 50 години с намаляване карбонизацията на економиката. Ако има е, отрасъл, който може да напредне по-бързо от е, земеделието, е енергетиката. Така че ако погледнем как се изпълняват Париж, е, до 2040 година трябва да имаме нула въглеродни емисии в енергетиката. Това са целите. Така че да говорим за 30% от 2030 година означава да не изпълняваме парижките цели. Ако искам да го сторим, трябва да бъдем сериозна. И има изследвания, които сочат, че при 45% това а, означава изпълняване на парижките цели. Чакам да изгрее червената звездичка, за да преустат свърша. Благодаря ви, очаквам да работим с докладчиците сянка по компромисните предложения. Председателят, благодаря. 5 юли 11 часа е срока за изменение, гласуване в комисията ЕНВИ през октомври. Благодарим за дебата и сега следващата точка от нашия дневен ред макрорегионалните стратегии на Европейския съюз и тяхното изпълнение. Биляна Боржан е докладчик и получава думата без бавене. Господине председател. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, за съжаление трябва да ви напуснат преди края на дискусията, тъй като в противен случай ще си изпусна самолета, но благодаря на всички, които участваха в подготовката на становището. През 2009 година Европейският е, съвет излезе с заключение за развитие на регионални стратегии в Балтийския регион, след това на Алпийският регион, а през 2014 година за Адриатическия регион. В момента в Европа съществуват четири макрорегиона. Макро които включват 19 държави членки и други държави, които не са членки в рамките на сътрудничеството между Европейския съюз и трети страни за решаване на проблеми, които не могат да бъдат е, решени поединично и чието решаване изисква е, транснационален подход. Комисията пое ангажимента да извършва годишно докладване относно резултатите и търсене на макрорегионални решения за решаване на проблемите. През 2016 година първият етапен доклад на комисията стана факт комисията Реги реши да излезе с доклад по собствена инициатива, а нашето становище има за цел да очертае перспективите за бъдеще. Радвам се, че ми беше възложено това становище. По-специално по, по, -по екологичните аспекти и устойчивото развитие. За да можем да отчетеме напредък, са ни необходими устойчиви и надежни критерии. В Адриатическо и Юнийско море имаме огромни проблеми, свързани с замърсяване от е, необработени отпадъци, отпадъци от е, морските води, както и от еутрофикация от отпадни води и от риболавния фонд. Същото въжи и за Дунавският регион. Там обаче имаше огромни проблеми с наводненията, които създадаха а, пред, предизвикателства за разрешаване от е, по, под крайбрежните държави. Необходимо е да се предотвратява трансграничното замърсяване чрез е, съвместни мерки. Доколкото до Алпийския регион, Евро... държавите членки могат да а, е, се възползват от европейските структурни инвестиционни фондове Колкото до Балтийския макрорегион, не, допълнителна са допълнителни усилия за борба с еутрофикацията, както и по-доброто опазване на самото море, качеството на въздуха от замърсяване. Необходимо е да изградиме и економ... списъка на приоритетите, включително на економическите приоритети, туризма, например, и прилагаме всички страни, които участват в тази макрорегионална стратегия, да очертаят своите приоритети. Господин Дофман първ е, ще бъде пръв. Благодаря, господин председател. Мисля, че госпожа Борян пред, представи едно проекто становище, което е приемливо. Четири са макрорегионалните стратегии, прилагани в Европейският съюз, т.е. все повече граждани на Европейския съюз съюз са обхванати от е, макрорегионалните стратегии. Добре е да видим по какъв да отчетеме начина им на функциониране и да отчетеме преимуществата от тяхното съществуване. Необходимо е също така да има повече видимост от относно прилагането на тези стратегии, последиците за съответните региони и пряко за гражданите. Тези стратегии също така трябва да намерят финансово отражение в следващата многогодишна финансова рамка. няма специални средства предназначени за тях, но трябва да видим някъде по какъв начин биха могли да бъдат финансирани известни дейности по линията на а, Косме или на други програми на Европейския съюз. Няма да, пред, да, пред, да повторя казаното от колегата, но а, когато става дума за справяне с екологични проблеми и разрешаване на екологични аспекти на проблема, тези стратегии биха могли да бъдат много а, полезни и уместни. В Алпийския район, където идвам, основните проблеми с проистичат от а, последиците от а, транспорта. За това е необходимо да се финансират а, транснационални проекти за екологична устойчивост в региона. Необходимо е да се мобилизират съществуващите средства и трансграничното сътрудничество трябва да намери своето място в макрорегионалните стратегии. Също така до трябва да видим доколко, е, доколко има възможност да се използва FC за макрорегионални стратегии и, про... и съответните проекти да бъдат приоритетни. Смятам, че резултатите ще бъдат а, положителни. Благодаря. От името на Алде, госпожа Майснер. Ще говоря от името на Улрике Мюлер. Аз съм Улрике Мюлер в момента. Улрике Мюлер не може да вземе думата днес, защото отсъства. Първо искам да благодаря на госпожа Боржан за становището, което е основна отправна точка за по-нататъчна дискусия. Докладчика набляга на стратегическата координираност за решаване на проблема. За, за, за съжаление обаче комисията не, не, не прави едно ем, една, едно глоба, глобално заключение от а, начина по който функционират тези стратегии. Според госпожа Мюллер, трябва да да се отчитат много дългосрочните аспекти на проектите при, при е, отпускане на средствата. Второ, проектите не биха могли да бъдат успешни само ако те са подкрепени от местните общности, които трябва да участват в тяхната подготовка. Също така трябва да се отчитат и последиците и положителните резултати за селското стопанство и селските стопани. Благодаря ви. Госпожа Мюлер ще работи с докладчиците в сянка за подобряване на докладчик. Ако няма допълнителни желаящи да вземат думата, господин Леонида от комисията. Благодаря господин председател. От името на комисията искам да благодаря на членовете на комисията за балансиран мнения и естествено на докладчика за неговото становище. Колкото до последното изказване, абсолютно сте прави, че доклада на комисията не извежда полки по всички проблеми, особено относно използването на ЕФСИ. Така че дебата по тези проблеми ще продължи. Що се, що се отнася до предложенията, залегнали в проекто становището, ще подкри, подкрепяме ги и искам само да отбележа, че в точка 7 ви от, споменахте смягчаването последиците от климатичните промени. Има предприяти действия, които са особено важни за Алпейският регион и подкрепяме всички ваши предложения. Благодаря ви. Благодаря. Срока за носене, насене на изменения 6 юли 12 часа. На 28 септември ще гласуваме тук в нашата комисия. На 9-10 в комисията Реги. А, а становището ще бъде разглеждано в пленарна зала през декември. С това приключваме а, тази точка от дневния ред. И по последната точка бих искал да информирам двамата души, които останаха в залата, че следващ Следващото ни заседание ще бъде на 10, 11 и 12 юли тук в Брюксел. Приятен ден!